Meine Damen und Herren, Уважаеми дами и господа, позволете ми да открия днешното заседание и слушването за Косово ще бъде утре от 9 часа, а гласуването утре в 11.45. Това са едните изменения на дневния ред, освен това друго изменение, обсъждането за Европейския инструмент за съседство ще бъде днес след обяд. А от 5 часа ще обсъждаме с граф Лампсторф предложенията и препоръките по приоритетите на Европейския съюз. Ако не възразявате срещу тези изменения, Нека да приемем протоколите от предишните заседания. Някой да ги е чел, не ги е чел, значи са приети. <laughs> Аз също нямам какво да кажа. Така че преминаваме направо към размяната на мнения с посланник Рамтане Ламамра, комисар по въпросите на мира и сигурността на Африканския съюз. Добре дошли! Благодарим ви, че дойдохте при нас днес. Надявам се, че връзките ни с вас и с подкомисията по сигурност и отбрана ще бъдат все така интензивни, защото те трябва да бъдат такива, на фона на конфликтите, например в Судан, в двата Судана, ситуацията в Мали, конфликта в Източноафриканската република, в Гвинея, Бисао. Така че, господин посланник, очевидно имате много работа. Европейският съюз и нашата комисия – подкрепят нарастващия капацитет на Африканския съюз да се справя с подобни конфликти и да намира изходи от тях. Интересуваме се от ролята на различните органи. Ние бихме искали да чуем какво е сътрудничеството между Европейския съюз и регионалните организации, също така как може Европейски съюз да помогне за разрешаването на кризите в Африка. Имате думата. Надявам се, че ще проведем интересен дебат. Благодаря, господин председател. Благодаря ви аз. Благодаря на вашата комисия. За мен е удоволствие, че съм пред вас. Имах привилегията да разговарям с комисията по външните отношения, под комисията по сигурност и отбрана. Пазя много хубав спомен от този диалог. Освен това, тези срещи ме насърчават. Те са нов те са повод за надежда, че ще продължим да развиваме привилегированите отношения между Африканския съюз и Европейския съюз. Както знаете, стратегическото партньорство се консолидира. Това партньорство вече даде плодове в редица области и сега плана за действие и стратегията приети от съвместната среща на, върха, на върха след Кайро, Лисабон и наскоро в Триполи дадоха нов тласък на отношенията. В момента се води заседанието с, политика, с Комитета за сигурност на Европейския съюз. Това е в момент, в който Африканския съюз в своята цялост отбелязва 10-та годишна от своето създаване. Естествено, дейностите в Африка започнаха през 1963-та година в рамките на Африканското единство. Но преди 10 години беше решено, че е време общите африкански действия да получат нов тласък чрез нови инструменти и нови структури. По този начин е, можем да смятаме, че Евро... Африканския съюз е наследник на африканското единство по отношение на принципите и реализациите, но също така и на слабостите и на някои разочарования. Нормално е да смятаме, че Африканският съюз е свързан с нови амбиции и гледа на себе си като на качествено нова организация. Неговите амбиции са по-широки и по-амбициозни. Той има стратегическо виждане което се основава на четири стълба. На първо мир и сигурност като необходимост, като задължителна предпоставка за реализация на другите големи проекти на Съюза. Второ, характерна черта на Африканския съюз и това са общите ценности. Това включва демокрацията, доброто управление, правата на човека – което не е включено в с африканското единство. Освен това, и сътрудничеството, интеграцията на континента и на четвърто място институционалния капацитет, който включва Панафриканския парламент, Африканският съд и някои други институции, които бяха създадени за да се развива проекта на африканска интеграция. По-конкретно по отношение на мира и сигурността, сектор, за който аз отговарям от 4 години, след като ми беше възложен мандата, спектъра на дейностите на Африканския съюз в областта на мира и сигурността са свързани с предотвратяване на конфликтите, структурно предотвратяване на първо място, то се състои в премахване на причините на конфликтите. Причините от политически, социални, и економически характер и консолидация на мира след, кът, след прилагането на плана за разрешаване на конфликта. Развитието на доктрината на Африканския съюз в сравнение с Организацията за африканско единство се характеризира с това, че ако предишната организация се, се основава на принципа на ненаместа вътрешните работи, Африканският съюз е първата международна организация, която приема отговорността да защитава. И това е заложено в основни, основополагащите документи в хартата на Африканската, Африканския съюз. Основният принцип е принципът за борба срещу безразличието, което означава да се поема, да се поемат различни инициативи тогава, когато дадена страна нарушава сериозно правата на човека, ако в дадена страна има геноцид и сериозни престъпления срещу човечеството. И както казах, сред основните принципи, които Африканския съюз наследи от Организацията за африканско единство е принципът за ненакърнимостта на границите. Този принцип се консолидира в учредителният акт. Това е основополагащ принцип, залегнал в учредителния акт на Съюза. Този принцип е е, основна характеристика на всички дейности. Той е принцип, е, на чиято основа се борим срещу фрагментацията в, на континента. Заедно с това, сред новостите в Африканския съюз, имайки предвид това, че почти всички нови кризи и конфликти в Африка са пряко и косвено свързани с управлението. Африканския съюз полага усилия да работи по въпросите на управлението това е свързано с изграждането на кадри, с приемането на политики насочени към развитие на доброто политическо и економическо управление, доброто управление на предприятията и борба срещу корупцията. Инструментариумът на Африканският съюз се, непрекъснато се обогатява възоснова на архитек... африканската архитектура за мир и сигурност. Това е цялостна система за колективна сигурност – система, която има за цел не само да предотвратява конфликти, а да работи за тяхното преодоляване, да работи за премахването на причините за конфликти, така че те да не възникват в бъдеще. В рамките на проблематиката, свързана с кризата, проистичаща от управлението, ние достигнахме до заключението, че повечето конфликтни ситуации са свързани е, с параметъра баланс между единство и разнообразие и също така баланса между центъра и периферията. В всички ситуации ние наблюдаваме, че именно дисбалансът, е, отсъствието на баланса между центъра и периферията. Центърът е, се развива добре, докато периферията страда. Разбира се, има различия, но тогава, когато различията са в ущърпа на единството, се стига до бунтове и е, откъсване на територии. В днешна Африка вие сте установили, че почти всички конфликти и кризи имат вътрешен характер, почти няма конфликти и кризи между съседни страни, няма спорове заради природни богатства или граници. Основните конфликти и кризи в Африка имат вътрешен характер. Естествено, те приемат било регионално измерение, било продължителен характер, поради факта, че има етнически конфликти и стратегическо съперничество. Сега стигам до конфигурацията а, на ситуацията в Африка. Най-напред едно положително, една положителна констатация, нещо, което може би не винаги се отбелязва, и то е, че днес има много по-малко конфликти, много по-малко жертви, в сравнение с 90-те години на миналия век. Знаете, познавате ситуацията в района на големите езера, по катастрофалните последици от геноцида в Руанда. 10 години по-късно броят на конфликта, броят на жертвите е по-малък. Не можем да не се радваме, въпреки че все още има много конфликти и много жертви. И всичко, което можем да направим, за да предотвратим а, смъртта на много хора, не все още не дава резултат и не, дава, не изпълнява о, е, мотото в мир със себе си, в мир с о, е, другите. Разбира се, когато говорим за конфликт в е, континента, не можем да не говорим за тероризма, за пиратството в морето, провалените държави, всичко това пречи на сигурността и стабилността в континента. В Аденския залив до Гвинейския залив в западната част на континента има да, кризисна дъга, която може да бъде характеризирана като магистрала за транснационалната престъпност това е магистрала, която пресича континента от изток на запад и това създава сериозни проблеми за колективната сигурност на континента. Бих добавил, че в основата на транснационалната престъпност, освен на тероризма и пиратството, е трафикът на дрога. Без съмнение, този трафик не присъства в Африка като опасно за общественото здраве. Това разбира се съществува, но всъщност това е а, атака срещу суверенитета на държавите и в все по-голяма степен се превръща в риск за регионалната сигурност. Днес цяла Западна Африка е засегната от това явление. И ясно е, че основната цел е европейският пазар. И този регион в Западна Африка е просто транзитен пункт въпреки че и в този регион дрогата засяга немалко младежи, ги лишава от бъдеще. Но трафикът на дрога днес при всички случаи трябва да се разглежда като заплаха за регионалната и национална сигурност. За основната заплаха, особено в Западна Африка, е свързана с създаването на наркодържави, в които средствата са в ръцете на тези мрежи от Южна Америка, които имат нужда да се консолидират преди да навлязат на европейския пазар, който е и крайната им цел. Ето защо сътрудничеството в този сектор трябва да получи вниманието, което заслужава. Що се отнася до, остан, до другите аспекти на ситуацията, мисля, че е хубаво да се разгледат в процеса на отговор на вашите въпроси. Но при всички случаи ситуацията в района на големите зера е несигурна на изток от Конго, Бурунди и без съмнение, въпреки че нашето внимание насочено е към други части на континента, трябва да направим всичко възможно ситуацията да не се влушава допълнително. Ситуацията, която е особено трудна и потенциално катастрофална, ако положените усилия не дават не дадат възможност да се разрешат проблемите. Имам предвид отношенията между Судан и Южен Судан под егидата на Африканския съюз се полагат усилия ситуацията е изключително несигурна. Наблюдаваме положителни тенденции в Сомалия. Европейският съюз оказва подкрепа на Африканския съюз за постепенното възстановяване на сомалийската държава. Тази а, е, ситуация обаче изисква нови усилия. Необходимо е да се изградят институции, необходимо е а, е, да се а, е, приеме конституция а, и е необходимо да излезем с ясна идея, с ясна, ясно становище за това какво трябва да предприеме международната общност за, разрешаване на конфликта. Регионът на Сахел е без съмнение е, повод за сериозна тревога. Както казах, африканския рок е, и районът на големите езера са рани, в снагата на Африка, но днес и Сахел е източник на сериозна заплаха. Там има проблеми с управлението, има хуманитарни проблеми, проблеми свързани с околната среда, проблеми, засягащи сигурността поради тероризма и трафика на дрога, опити за отцепничество, както виждаме смесица от рискови фактори, която излиза извън границите на Мали и се превръща в истински регионален проблем, дори излиза извън проблемите на Западна Африка. Започва да засяга и Северна Африка и Централна Африка. Имаме една категория конфликти, които могат да се разглеждат като замразени, тъй като те не намират проявление нито в, агрес, нито в прояви на насилие, нито в, нито в видими, видими стъпки към разрешаването им. Става дума за Етиопия, Еритрея, след деколонизацията на Западна на Сахара и проведения референдум, очевидно Знаете, очевидно е, че проблемите няма да се решат лесно. В момента е, ситуацията буксува. Сред новите е, инструменти за насърчаване на мира и сигурността, има регионална инициатива за засилване на сътрудничеството. Там е предвидена там са предвидени възможности за намеса в страните изпитващи проблеми е, с помощта на съвета на сигурност. Тук става дума за ясна проява на това, което в областта на мира и сигурността в е, африканския континент при, е, прилага адекватни формули, формули на е, ниво е, Африкански континент. Целта е да се използват максимално съществуващите възможности. Сега съвсем набързо. Положителните перспективи страните са насърчени от арабската пролет. Ние използваме по-скоро изразът народен бунт. Започва бавния и труден процес на изграждане на демократични структури. Проведените избори са източник на надежда има надежди свързани и с Либия, която е, на която предстои да изгради учредително събрание. И сега, в момента, за нас, за нас е необходимо тези процеси да получат подкрепа и да се предотвратят опасностите от връщане назад. Ние държим да работим с партньори, с надежни стратегически партньори. Аз вече говорих за партньорство между Африкански съюз и Европейски съюз. Мисля, че това е, е едно зряло сътрудничество. То е задължително за функционирането на африканската архитектура на мир и сигурност. И ние много ние се радваме на подкрепата от Европейския съюз. Партньорството с ООН също така достигна добро равнище. Достатъчно е да кажа, че в първите месеци на 2012 година това партньорство намери проявление в резолюцията за Мали. Също така така беше разработен на стратегическа концепция за сектора на сигурност в Мали. Освен това, резолюцията за Судан и Южен Судан, резолюция, която възпроизвежда резолюцията на Африканския съюз. Следващата година ще отбележим 50-та годишна от създаването на Организацията на Африканския съюз и на Организацията за африканско единство. Това съвпада с годишна от независимостта на много от нашите страни. Пан-африканското движение следва да запази своята сила, за да тръгнем към възраждане на африканския континент, да се преодолеят множеството проблеми и за да тръгне Африка напред като възприема изцяло ценностите, които споделя с, с международната общност. Това са ценности, които ще гарантират напредъка на континента, напредъка към мир и просперитет. Благодаря, господин председател. Благодаря за това изложение, което според мен дава богат материал за дискусия. Първо господин Бредер. Merci infiniment, Monsieur le Président, euh, Monsieur le Commissaire, merci de votre euh, riche exposé. Euh, euh, comme vous le dites. Euh... Благодаря, господин председател. Благодаря за този. Както казахте, Европейския съюз е важен партньор на Африканския съюз. Споменахте за множеството кризи. Аз ще поставя акцент върху две от тези кризи. Вие ги напомнихте. Конфликта между Судан и Южен Судан. Разбира се, много се радваме, че преговорите бяха възстановени. Заедно с това, преди една седмица в Страсбург ние изразихме своята тревога от възобновяването на бомбардировките. Европейският, Африканския съюз не ги осъди. Може ли има ли средство да се насърчи Судан да се върне на маста за преговори или пък от тук нататък можем да очакваме подобни тенденции? Три дни бомбардировки и след това, се връщ... след това връщане към преговорите. Какъв е смисълът от тези бомбардировки? Второ, въпроса за Сомалия вие споменахте. Е, констатирахме и аз е, като моите колеги, силите на Организацията за африканско единство, е, извършиха важна операция в Сомалия, в един от най-важните градове, създаде по този начин беше изграден хуманитарен коридор до Могадишо. Разбира се, не можем да не поздравим военните за успеха. Въпросът е, смятате ли, че този коридор ще се запази? Гледате ли на него в средносрочен план като на дейност, която ще се окаже устойчива? Благодаря, господин посланник, за обстойния анализ, за прозренията. Аз също се присъединявам към зададения от колегата въпрос. Бих искала обаче да ни разясните Какви са нагласите на Африканския съюз по отношение положението в Мали и Гвинея Бисао? Основните принципи, които прилагате, като например демокрация, права на човека, се съчетават и с предизвикателствата, които споменахте – Например, невъзможността да се управляват тези държави. И по този начин те се превръщат в проводници на преступността и наркотрафика, например, както е в Гвинея Бисал. Всичко това поставя под въпрос изложеното от вас поради това, което прави ЕКЛАС, което трябва да е една регионална организация в Западна Африка, подчинена в своите действия на Африканския съюз, но всъщност поведението на ЕКЛАС в момента подпомага онези, които извършват преврати. Тук има някакво противоречие – с принципите на ООН, на Африканския съюз. Смятам, че в Гвинея Бисао определено не се спазват резолюциите на съвета за сигурност на ОНЕ. Не става ли тук всъщност дума за това, че Европейския съюз и Африканския съюз трябва да си сътрудничат по-тясно и да се пресече организираната престъпност, нещо, което вие посочихте. Тя се разпростира от запад на изток в Африка. И вие казахте, че се приближава и към Европа. И организираната престъпност се насочва към Европа и причинява огромни страдания на народите на Африка. Бихте ли разказали малко по-подробно какво се случва в Западна Сахара? Познавам положението там. Африканският съюз се придържа към резолюциите на ОНЕ за самоопределението и това е същинския въпрос в Западна Сахара. Но ето един случай, в който международното право не се съблюдава. И както вие посочихте вече, представителите на генералния секретар на ОНЕ не получава разрешение от страна на Мороко. Африканския съюз не се намесва ефективно. Европейският съюз, от друга страна, също носи отговорност за бездействието, за тези противоречиви постановки. Да, проблема е африкански. Африканския съюз трябва да е водещата организация, но това не се случва. Бих е, ви била благодарна за коментар по въпроса. Благодаря, господин Вайгел. Благодаря, господин председател. Между другото, господин посланник, ние бяхме в Виена посланници от същите институции, бяхме представени там. Радвам се отново да ви видя. Вие направихте един много обстоен увод. Има необходимост да разменяме мнения по-периодично, по-задълбочено по повече политически теми. Вие ни предоставихте доста информация за размисъл. Всъщност исках да ви задам следния въпрос за Западна Сахара. Вчера вечерта тук имаше една размяна, при която всички места бяха заети. Имаше дори 50 на правостоящи и темата на разговора беше Западна Сахара. Господин Баден разгледа въпроса за Западна Сахара и най-важната тема обаче е кой може да се намеси по-активно в този процес на търсене на решение. Вчера господин Барден ни припомни положението, направи преглед на историята, на предисторията. Всичко започва с едно, с едно брутално нахлуване и после се превръща в измислен конфликт. Става дума за суверенитета на хора, които живеят в родината си, а този суверенитет следва да бъде възстановен. Европа носи своята отговорност за поведението на държавите членки, които а, пречат на разумното решаване на проблема и в ООН, и в други институции. но имаме право да очакваме от вашата организация да заеме по-ясна и напредничева позиция. Това е последната останка от е, времето на колониалното господство. Необходимо е да бъдете по-решителни. И ние чакаме а, демокрацията в Марокко да озрее, да си дадат сметка, че не могат да си позволят а, да поддържат своя колония в а, съседство. Или чакаме още нещо да се случи и Марокко да прояви готовност за отстъпки. А компромиси в това отношение означава да се изтеглят и да се даде право на хората в Западна Сахара да решат какво да бъде тяхното бъдеще. Един по-кратък втори въпрос ще ви задам за Дарфур. Проблемът с Дарфур очевидно беше засенчен от конфликта между Южен и Северен Судан. Така или иначе обаче проблема си остава. И преговорите в Доха не постигнаха никакво решение за Дарфур. Рано или късно проблема отново ще се възобнови, ще прикове вниманието ни и ще наложи нашата намеса. Как бихте коментирали и темата за Дарфур? Госпожа Кил Нилсен. Благодаря, господин председател, господин комисар. Имам два въпроса. Първо, Мали. Ситуацията в страната вчера. Франсуа Орланд призова африканският африканската общност да поискат среща на съвета за сигурност по ситуацията в Мали и Сахел. Той разговаря с господин Бони и с господин Латара, председателя на СДУ. Искам да ви попитам какво мислите за тази идея, за която се говори все повече, да се изпратят смесени мироопазващи сили с сили с участието на ООН в Мали. Африканският съюз готов ли е да поиска от ООН да изпрати мироопазващи сили? Каква трябва да бъде ролята на Европейския съюз, който освен, че е важен фактор в хуманитарната област, и има възможността да води мироопазващи операции с мандата на ОНЕ? Сега няколко думи за хуманитарната криза, продоволствената криза. Тя не е от днес в Мали, защото офанзивата на силите се допълва от суша и така нататък. Червения кръст вчера спомена за пристигането на 32 000 души в центъра на Мали. Ситуацията в хуманитарната област е, е много важна, особено в най-бедните региони, така че от хуманитарна гледна точка ситуацията е тревожна. И също така аз не съм запозната с исканията за географските региони. Аз вчера видях една карта, ето беше ми казано, ето това е зоната Лазат. И видях, че там е кръгът Бандязара. Според мен това няма нищо общо с туарегите. Бихте ли ни казали няколко думи за границите, така както са очертани от освободителните сили на Лазарат? друг въпрос. Чухме ви да говорим за сегашните конфликти в Африка и казахте, че в момента в Африка конфликтите са от вътрешен характер. Това са, говорихте за междуетнически конфликти и така нататък. Малко съм очудена, не споделям вашето мнение. Мисля, че конфликтите може би може би конфликта не се управляват от европейските страни, но си мисля, че многонационалните комп... западни компании, които експлуатират природните богатства и въоръжения конфликт в Конго, в Киву, миналата седмица 30 хиляди души е, напуснаха Киво, за да търсят убежище в Уганда. На мен ми се струва, че не можем да отречем присъствието на нашите компании, които добиват природни богатства. Аз не смятам, че ние не можем да не се вълнуваме от конфликтите в Африка. Благодаря по въпроса за Западна Сахара. Мисля, че въпросите, които задоха колегите ми, не са съвсем уместни. Марокко не е член на <clears throat> Африканския съюз и всъщност не признават Западна Сахара. Сега тук стана дума и за замразените конфликти. Две нови държави в Африка бяха създадени Еритрея и Южен Судан. Особено ме интересува въпроса за Сомалиленд. Ленд те от 20 години имат самоуправление, Ал-Шабаб, джихадистите, ислямските терористи, пиратството са намесени. И от Сомалиленд съобщават, че Африканския съюз е попречил на Издаването на доклад за правното състояние. През 60-те години те се присъединяват към юга. Това е грешка. От 20 години имат самоуправление и се опитат да бъдат признати в международен план. Скоро ще изтече мандата за временното управление. Според вас какво ще се случи след това в Сомалия и дали тогава ще има напредък по постигане на независимост за Сомалиленд? Втори въпрос. Финансирането на Африканския съюз. Господин Кадафи, струва ми се, плащаше над 20% от вашия бюджет. Новото правителство в Триполи не е особено склонно да прави това. По-големите държави подкрепяха Кадафи. Как ще въведете ред в финансирането си при положение, че Либия вече няма да субсидира вашите средства така щедро, както правеше в миналото? А връзките между Африканския съюз и регионалните блокове, госпожа Гомес спомена тази тема. Как смятате да се справите? Дали има някакви официални оговорки или директно ще говорите с е, държавите членки и ще се опитате да съгласувате действията си с тези блокове? Нямаме нищо подобно в Европейския съюз. Държавите членки имат пряко отношение към Европейския съюз. Няма регионализация по блокове. Мистер Панцери. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Чух всичко, което беше казано за конфликтите, макар че материята е толкова сложна, не може да се опише с а, две думи. Все пак трябва да се подчертае, че подходът за решаване на проблемите е твърде бавен. Не искам да повтарям казаното вече от колегите, но искам да подчертая три неща. Първо, трябва да сме наясно, че въпросът за Сахел става все по-важен в връзка с сигурността не само на Мали, а и на други държави. Според мен става въпрос за целия африкански континент и Европа. Ето защо искам да помоля да подкрепите четворката, към която се присъедини и Нигерия междувременно. Независимо от това, че Марокко оста... се дистанцира. Въпреки това настоявам да се проучат условията и да се види какви са възможностите за, за стациониране на въоръжени сили, които да умиротворяват обстановката. Много съм загрижен, освен това, за латентния скрития конфликт между Еритрея и Джибути – Загрижен съм и във връзка с последните събития в Еритрея. Там обстановката наистина е неудържима, тъй че Африканския съюз ще трябва да окаже сериозен политически натиск, за да могат да се решат проблемите, защото там правова държава на практика вече няма. Оттам се пораждат огромни проблеми с сигурността, миграция към Либия и така нататък. Още нещо сега за Западна Сахара. Искам да попитам, възможно ли е да се свика кръгла маса между Европейския съюз и Африканския съюз, за да може да се подкрепи линията на Кристофър Рос. Защото ако оставим нещата единствено в ръцете на ООН, проблемът едва ли ще се реши ефективно. Мисля, че Африкански и Европейския съюз трябва да бъдат по-сериозни действащи лица в този конфликт. Благодаря. Господин посланник, имате дума. Благодаря. Мисля, че ми ясно ми показахте, че времето ми е ограничено, имайки предвид богатството и съдържателността на въпросите и изисква да дам телеграфичен отговор и не мога да навлизам в подробности. Първо за Западна Сахара, за, кой, за която имаше доста въпроси Радвам се на гледната точка, която изразихте. Тя е, е свързана с необходимостта да обединим усилията си, така че народа на Западна Сахара да може най-накрая да получи право на самоопределение. Трудният процес на ООН под ръководството на съвета за сигурност говори за това колко големи са трудностите. Африканският съюз се също проведе среща и както каза един от вас напълно справедливо, Африка в крайна сметка предостави е, статут на Западна Сахара. Тя стана член на е, Африканския съюз е, и на ОНЕ. Африканският съюз залага на законността и легитимността на каузата за самоопределение и също така ясния ангажимент на силите, които водят усилията за самоопределение. Сахар, Република Сахар е член на Африканския съюз. Африканския съюз продължава да смята, че ситуацията не е нормална, тъй като голяма част от тази държава членка се изплъзва от контрола на страната и процес, мирният процес, воден от ООН, не дава възможност да видим ясна перспектива за разрешение. Ето защо смятам, че Европейски съюз, европейските страни носят важ... от голяма отговорност. Всички знаем, че е, това е задължително, за да се стигне до решение. Става дума с насърчаване на политическата воля и най... Е, и, най, и така, че най-сетне е, хората на Западна Сахара да получат право на самоопределение. Мисля, че всички народи, големи и малки, трябва да могат да излязат от колониализма и да получат право на суверенитет, което създава и перспективи за възможностите за унези, които са се борили, да изградят общо бъдеще.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 в това число и среща между Африканския съюз и Европейския съюз. Мисля, че всички положителни идеи трябва да се приложат на практика, за да се намери изход от ситуацията, която предизвиква множество тревоги. Имайки предвид това, че има доста случаи на нарушаване на правата на човека, трудностите на беженците от Западна Сахара. И всички усилия трябва да бъдат положени, за да се е, даде възможност на Западна Сахара е, да тръгне по пътя на е, суверенното право на самоопределение. Що се отнася до Африканския съюз, е, ние сме готови да дадем своя принос за решаването на този проблем в сътрудничество с ООН, както и всички останали фактори. Е, ще се опитам да отговаря и на другите въпроси за взаимоотношенията между Судан и Южен Судан, Както казах, решението прието от министерска среща на 24 април беше приложена практика на 2 май в, в резолюция на съвета сигурност но не Там има ясна и категорична забрана на въздушните бомбардировки. Разбира се, е, евакуацията на Егли беше ясно подчертана. Ние повтаряме, че бомбардировките трябва да престанат. Е, въоръжените сили трябва да напуснат територията и проблемът може да бъде решен само по мирен начин. Двете страни трябва да разберат, че спазването на мирното споразумение предполага създаването на две държави, които е, съществуват е, съвместно една до друга. Африканския съюз и Европейския и международната общност настояват да бъде намерено балансирано решение и компромис, което е за предпочитане пред напрежението и кризата. S'agissant de la Somalie, oui, nous nous réjouissons Що се отнася до Сомалия, ние много се радваме на това, че има от последните е, тенденции. Знаете, че в този регион е, е, се намира най-голямата концентрация на разселени лица – за щастие, военната операция постигна своите цели, без да има жертви сред разселените лица. Терористичната група Шебаб трябваше да отстъпи. И аз мисля, че военната операция ще продължи и постигнатите резултати ще се консолидират през следващата седмица. Както знаете, аз, поч... аз споменах за концепция за сигурност. Заедно с международните партньори работим по нея. Целта е военната стратегия и политическата стратегия да вървят ръка за ръка, така че до края на август да започне ново начало в историята на Сомалия. Международната общност също така трябва да използват тези положителни тенденции в сигурността, за да може гражданското население да извлече дивидента от освобождението. групата, групировката Шабаб действително осъществи престъпни действия. Що се отнася до Мали, Гвинея, Бисао, искам да ви кажа, че ние сме, ние сме съгласни с гледната точка, която беше изразена. Това противоречи на напредъка, постигнат към а, демократизация. Всеки преврат е вреден. В този случай на превратът в Мали беше един месец след изборите в Гвинея Бисал в мал, малко след изборите. Всичко това е посегателство срещу процеса на демократизация в Африка то говори за необходимостта да предотвратим а, възможността а, превратаджиите да се наложат. Ние осъждаме тези антиконституционни действия. Африканският съюз а, се оповава на принципите, които не, не приемат държавен преврат. От тук нататък ние сме предвидили среща на 7 юни на на работна група, която да обедини различни международни, двустранни и многостранни партньори. Ще участва Европейския съюз, ООН. На, на 7 юни след обяд ще се проведе заседание на контактната група за Гвинея Бисал. Тя ще бъде е, съпредседателствана от двете страни и се надяваме, че на 7 юни международната общност ще бъде по-обединена и по-твърда в своята воля да работи заедно за възстановяване на конституционния ред, както в Мали, така и в Гвинея Бисао. Въпросът за Дарфур. Вярно е, че намалява несигурността в Дарфур. По-скоро става дума за отношенията между Судан и Южен Судан. Това е повод за нашата тревога, но е ясно, че Дарфур си остава високо рискова зона тъй като въоръжените бунтовнически групи не спазват документите, приети в Доха, които са резултат от усилията на ООН и международния посредник. Международната общност трябва да убеди останалите въоръжени групи да се върнат на маста за преговори, да спазят основните принципи на документа в Доха и да поемат предвидените ангажименти. Трябва да осъзнаят, че постигането на целите чрез военна сила не е, при... не е приемливо. Когато говорих за видовете конфликти в Африка, аз казах, че повечето конфликти са, имат характер на вътрешен характер. Това не са конфликти от това, което се нарича въоръжени конфликти с международен характер. Често заедно с това обаче казах, че има конфликти, които излизат извън границите на определена страна. Независимо от това, кои са факторите, имащи отношение към конфликта, независимо от това дали са многонационални компании, международно пиратство или терористи, във всички случаи а, говорим а, за а, определена реалност. Що се отнася до, под, до подкрепата на международната общност а, за Мали, аз цити, много се радвам наказаното от новия френски президент – ние много искаме международната общност да изрази ясно становище против разделението и фрагментацията. Необходимо е континента да върви по пътя на интеграцията. Всички ние трябва да направим така, че проблемите да се решават чрез диалог крайна сметка целта е да се запази териториалната цялост на Мали. Ясно е, че в рамките на демократичните институции има възможност всички части на обществото да дадат своя принос без да застрашават националната сигурност и териториалната цялост на страната. Ясно е обаче, че военният преврат отслаби Република Мали, тъй като тя лиши страната от най-важното оръжие, с което разполага именно легитимността на демократичните институции. международната общност трябва да намери начин да насърчи диалога, да се намери мирно решение, да се даде отговор на тревогите на туарегите, като заедно с това се проявява твърдост, що се отнася до борбата срещу международния тероризъм и да не му се разрешава да завзема територии. Не мога да говоря за картата, но сега две трети от територията на Мали се изпъзват от контрола на правителството на страната. Що се отнася до финансирането на Африканския съюз, няма повод за особена тревога. Е, Европейски съюз ни помага е, в не по-малка степен от е, Гадафи, Докато съществува Европейския съюз, няма особен повод за тревога. Заедно с това искам да ви кажа, че Гадафи никога не е плащал 20%. Пете пет страни, има пет страни, кои, чиято вноска е, е равна. Сега, всяка една от държавите членки плаща вноска. Европ... Африканският съюз зависи от всички държави членки, най-вече от пете най-големи, но ние зависим и от международните партньори. Това, което ние искаме да намалим дела на международните партньори, да засилим дела на държавите членки. Ние искаме да увеличим вноската на страните. Смятаме, че държавите членки трябва да дават по-голям принос, за да се намали участието на международните партньори. Новото либийско правителство плати изцяло вноската на Либия, така че няма да има проблем. И накрая, мисля, че ние сме мисля, че времето минава много бързо и искам да кажа в заключение, че по отношение на взаимоотношенията между Африканския съюз и регионалните економически организации, ние прилагаме принципа на субсидиарност, който ние дефинираме възоснова на сравнителните предимства – ние е, имаме разпределение на задачите, имаме взаимно допълване на усилия. Економическите организации са неразделна част от архитектурата на мир и сигурност в региона. И от тази гледна точка мисля, че е, учейки се от европейския опит, ние искаме да изградим свой собствен положителен опит и се надяваме, че 2013 година, който е пета годишна от началото на нашата дейност, ще даде ново начало на панафриканизма. Ние искаме да разчитаме на собствените сили и заедно с това да използваме възможностите на стратегическото партньорство. Благодаря. Благодаря за вниманието. Благодаря за този изключително интересен дебат. Той ще е много полезен за по-нататъчните ни разисквания и надявам се да продължим сътрудничеството. Благодаря. disposal, one time.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 Тя ни е известна и в други свои функции, например като шеф на кабинет в комисията. Добре дошли! Днес сме предвидели да проведем дискусия във връзка с разширяването на Европейския съюз, политики, критерии и стратегически интереси на Европейския съюз, свързани с разширяването. Смятам, че докладът на госпожа Копа във връзка с това ще бъде един от знаковите доклади за следващите години, доклад, който ще има голям успех. Днес за втори път обсъждаме доклада на колегата и смятам, че дебатът наистина трябва да продължи, да бъде достатъчно изчерпателен и обстоен. Мисля, че в лицето на господин Нилсен и госпожа Грабе имаме а, така, много компетентни консултанти за нашия разговор. Ще се радвам господин Нилсен и госпожа Грабе да вземат думата. На всеки от тях можем да дадем по 10 минути. Това е привилегия. Обикновено ние депутатите имаме право на минута и половина, да знаете. Така че ще помоля първо господин Нилсен. Благодаря, господин Брок, за тази възможност. Благодарен съм и на докладчика, госпожа Копа, за проекто доклада. Чел съм го и мога да се съглася с всичките 22 и повече точки в него. Ударението е поставено върху условията за разширяване и аз подкрепям тази постановка. Нужно е още от първия ден да се дадат ясни насоки и за гражданите, и за политиците относно влизането в Европейския съюз. Това е от съществено значение за доверието в Европейския съюз. Така ще е и по-лесно за гражданите на страните, които ще се присъединяват да следят работа на своите политици, но това и означава, че държавите членки трябва да са подготвени и да изпълняват ангажиментите си. Е, Всъщност, споразуменията, договореностите трябва да се изпълняват. Условията трябва да са справедливи, трябва да има прозрачност. Прилагането на политиката е един процес на надграждане. Е нормално да се внасят корекции възоснова на полуки. Непрекъснато трябва да се полагат усилия да се повиши нивото на готовност за присъединяване към Европейския съюз. Позволете сега да премина към конкретния въпрос. А, именно, къде искаме да насочим усилията ни в Европейски економически и социален а, комитет и къде може да подсили позициите си парламента? не бихме искали а, проекто доклада да бъде конкретизиран смисъл, че процеса на разширяване често се разглежда като нещо болезнено, свързано е с конкурентоспособността, трябва да се преструктурира дейността на дружествата. Ударението се поставя и върху социалната политика и по-доброто представене на тази политика. Социалното право, работното време, безопасността, на работното място. Ето ви добри примери за защитата на европейските работници по силата на европейското право. Предложенията на Европейския економически и социален комитет а, извежда на преден план гражданския диалог. И това е ясно посочено в девета точка – ние бихме искали тези принципи да са жалони при присъединяването на кандидатките. Разширяването не би могло да бъде оставено само в ръцете на Европейската и националната администрация. Това е задължение и на избранниците на гражданите в парламента и на социалните партньори – и на гражданското общество. Те трябва да са съпричастни. Това е единствената възможност за постигане на успех. Това социално измерение, нека го засегна и от друга гледна точка. Има нужда от по-силни профсъюзи те трябва да са партньори, трябва да си партнират с организациите на работодателите, трябва да има ясно, силно представителство на работодателите, но профсъюзите изиграват основна роля при въвеждането на промени в предприятията предвид разширяването трябва да бъдат подпомогнати, за да се повиши техния капацитет. Социалните партньори и профсъюзите се нуждаят от подкрепата на Европейския съюз, за да навлезат в един смислен двустранен и тристранен социален диалог. Разбира се, трябва да следим и тези профсъюзи да са изградени от своите членове, да са независими и да не бъдат контролирани от държавата. Що се отнася до въздействието на разширяването върху Европейския съюз, съм съгласен, че е трудно да убеждаваме гражданите, че разширяването трябва да е политически приоритет. Но нека не забравяме че очакванията сред населението на страните, които се присъединяват, са огромни. Това е една историческа възможност за Европа да бъде единна при условие, че критериите бъдат изпълнени и се върви в нужната посока. Така или иначе за Европейския съюз това си е историческо предизвикателство да гарантира по-нататъчното развитие на процеса. Използваме най-вече два инструмента в нашия комитет. Тези, които са започнали а, преговорите а, и тези въпроси биват следени от а, консултативните комитети, провеждат се редовни срещи, като процедурата е сходна с тази в Европейския парламент понякога би било чест за нас, ако има възможност в бъдеще да направим съвместни заседания и с гражданското общество, и социалните партньори, и политиците, ангажирани с този процес. Обществото за Западните Балкани. Това е друг инструмент, който ние ползваме. Организиране с оглед да работим по актуални въпроси. Сътрудничам си с представители на гражданското общество. В края на ноември ще проведем поредната среща, ще се спрем на основни теми, някои от които са засегнати в доклада развитието на селските райони, безработицата и не на последно място свободата на словото и свободата на средствата за информация. Ще бъдете изпратени някои препоръки на европейските политически ръководители и тези на Балканите – заедно с гражданското общество. Тези препоръки се надяваме да бъдат приложени. За да бъда по-кратък, нека приключа като каже, че Европейски економически и социален комитет ще продължава да застава зад идеята за разширяването. Това е историческо предизвикателство и възможност. Не бива да я пропускаме, но в същото време това разширяване трябва да е прозрачно и приобщаващо в Европейския съюз в момента има сътресение, но така ние бихме могли да се подготвим по-добре за тези, които се присъединяват към Европейския съюз. Европейският съюз се нуждае от усърдна работа, ако иска да успее, работим в тази посока и разчитаме на вашата подкрепа и се надяваме, че всички европейски институции ще работят ръка за ръка в една посока. Благодаря за поканата и с нетърпение очаквам дебата. Благодаря ви, господин Нилсон. Сега Хедер има думата. Good morning. It's a pleasure to address... Добро утро. За мен е удоволствие че съм тук. Аз работя в областта на разширяването като служител в комисията, като представител на научните среди. Сега работя в тази област и в рамките на отворено общество. Мисля, че докладът е много уместен и поздравявам госпожа Копа там. Се очертават много въпроси, които след 30 години работа в присъединяващите се страни, т.е. въпросите повдигнати в него са свързани с много въпросите, които ние обсъждаме също така акцента върху критериите, върху оценка. Критериите са много важни за проследяване на напредък, но те не трябва да бъдат допълнителни политически условия, които не са били част от първоначалните условия. Също така точка 20 се прави много важно предложение, именно, че съществуващите държави членки трябва да бъдат оценявани за това дали спазват своите ангажименти по отношение на демократичните институции и върховенството на закона. Необходимо е да има е, единство на стандартите и нормите за съществуващите и нови държави е, членки. Дали една страна е, Разбира се, за една страна условията, свързани с демокрацията, не свършват в деня на присъединяването. Членството е в Европейския съюз е членство е, в семейство, управлявано от върховенството на закона. Би било интересно да се види какъв механизъм за наблюдение би могъл да се изгради член 7 285 на договора за Европейския съюз не дава достатъчна яснота. Основното по отношение на разширяването е съответствието между външните и вътрешните стандарти. Бъдещите членове не би трябвало да бъдат оценявани възоснова на по-високи критерии. По-скоро трябва да има сближаване към по-висок обща знаменател. Бъдещите членове не би трябвало да се стремят към най-низкият общ знаменател сред съществуващите държави членки. Всички трябва да стремят към по-висок общ знаменател. Може би парламентът ще обсъди идеята за този най-висок общ знаменател. Е, възоснова на своята работа в областта на разширяването и в комисията, и в отворено общество, определено смятам, че истинският въпрос за интеграционния капацитет е капацитета на обществените институции да спазват европейските закони и стандарти по последователен начин. Без е, да има без тези институции да бъдат използвани за е, други цели. Качеството на институциите е много важно за запазването на върховенството на закона, но също така стабилността на институциите има ключово значение. Е, разширяването от полза за цялото общество и е, гарантира, че една държава членка може да функционира като пълноправен член. Ще приключа с три наблюдения, възоснова на наблюденията ми от отворено общество особено връзка с гражданското общество. Гражданското общество трябва да бъде включвано в процеса. Гражданското общество е широк спектър на обществото в съответната среда. Синдикати, работодателски организации, макар че това са относително малки организации, неправителствени организации, местни благотворителни организации, сдружения на фирми, клубове, широка гама от организации, които образуват а, динамичното гражданско общество. Комисията води диалог а, с а, тези груп. Онова, което е от особено значение е контакта с тези институции да се основава на два принципа. Първо, взаимоотношения с националните парламенти. Разбира се, Европейския парламент има контакт с тях. Но участието на националните парламенти означ... предполага връзката им с организации на гражданското общество. Европейският парламент е този, който гарантира връзката между националните парламенти и гражданското общество. Всъщност не бива политическото ниво да се откъсва от обществото. Друг много важен въпрос е значението на ясна и последователна политика от страна на Европейския съюз. И институциите трябва да дават непрекъснато доказателство за своят е, ангажимент. Много е трудно да се води процес на реформи, ако е Европейския съюз се колебае за това дали иска дадена страна в Европейския съюз или не. Тук има две опасности. Е, първата е опасност от горещ и студен душ, така да се каже, а, относно желанието на Европейския съюз. Не по-малко опасно е а, факта, че дадени държави членки са приятели на страна кандидатка. Тази страна кандидатка не е необходимо да спазва условията. Всъщност единственото, което има значение са историческите връзки и приятелството. Това са опасности, които трябва да се избягват. И Организации, институциите трябва да полагат усилия да се спазват условията. Копенхагенските критерии е, бяха прияти преди 20 години. Е, те е, дават е, своите резултати е, и са задължителни и съществуващи новите държави членки. Разбира се, трябва да обърнем внимание на пазарната економика и конкурентоспособността. Никак не е лесно в сегашното условие, особено на Балканите. Както в политическата и економическата област е задължително важните реформи да започнат бързо, особено в съдебната система преди присъединяването, защото качеството на институциите гарантира качеството на дейността след присъединяването. И накрая искам да напомня на всички вас, тук виждам хо, колеги, които са работили в областта на разширяването от много години. Цялото общество трябва да работи и трябва да работи активно в областта на разширяването. Трябва да бъдат привлечени и най-уязвимите. И тук имам предвид ромите. Както виждаме и в сегашни, и в съществуващи държави членки, и бъдещи държави членки, те са извън процеса имаме европейска рамка за интеграция. Може би това нямаше да е необходимо, ако по време на предишни процеси на присъединяване беше обърнато повече внимание на най-уязвимите. Ромите са много важна част от това социално измерение. Благодаря auch... Благодаря много, госпожо Грабе, за това изложение. Сега колегите имат думата да участват в дебата. Те ще получат думата, разбира се, след докладващата, но ще помоля всички да бъдат максимално кратки. Сега думата има госпожа докладващата Копа. Благодаря, господин председателя. На първо място благодаря на комисията АФЕТ и лично на вас, господин председателю, за възможността този доклад да бъде обсъден с експерти и колеги. Всъщност, след е, двете интересни изказвания съм убедена от необходимостта гражданското общество да е по-ангажирано с този процес. Благодарен съм на председателя Нилсон за позицията на Европейски економически и социален комитет по тази тема. Всички знаем, че комитетът подпомага укрепването на легитимността и европейската интеграция, точно като позволява на организациите на обществото да а, участват в процеса. За нас те са един партньор в областта на разширяването и а, Предложенията за укрепване на сътрудничеството с Комисията, Европейския парламент, можем да ги подкрепим. Отбелязах две много важни точки, които бяха споменати от господин Ниелсен, а именно необходимостта да бъдат подкрепени профсъюзите в страните членки, а също така необходимостта да се работи ръка за ръка с представителите на гражданското общество. Благодаря много и за информацията за социалния форум. Благодаря и на Хедър Граб. Тя дълго време работи в областта на разширяването, както спомена самата. И в писмените си бележки и сега в изказването допринесе с един академичен поглед. Искам да повдигна един технически въпрос и е свързан с жалонирането и наблюдението на разширяването. В доклада подкрепям намерението на комисията процеса да бъде основан на конкретни измерители. И е необходимо такива измерители да бъдат въведени на всеки етап от процеса, не само в заключителния етап, за да се е, подсигури предвидимостта, прозрачността. Смятате ли на базата на своя опит, че това е възможно, госпожо Граб? Изключително интересно бе това, което вие казахте и то е съзвучно с казаното от председателя Нилсон. Трябва цялото общество да е съпричастно. Необходимо е да са съпричастни и най-уязвимите е, групи от обществото. Ще внесем съответните изменения в доклада. И тази идея за механизъм за наблюдение на държавите членки, за да се направи оценка на постоянното прилагане на критериите от Копенхаген. Всички знаем, че има много пропуски, които вредят на доверието в Европейския съюз. И за мен е много добре, че намирате предложението за интересно. То може да бъде доразвито. Това е един начин да спрем да използваме двойни стандарти, защото след присъединяването нещата не приключват. Процесът е непрестанен дори и след деня на присъединяването. Как можем да очакваме да има съответствие и да изискваме такова, ако самите не се съобразяваме с тези критерии и имаме противоречива практика. Благодаря на, за коментарите и очаквам по-нататъчните разисквания с колегите voorzitter, eh, dank u wel. Ik dank... Eh, благодаря, господин председател. Искам и аз да благодаря на госпожа Копа, както и на нашите двама събеседници, които казаха много интересни неща. Казахте да бъдем кратки, ще опитам. Първо, е, докладът наистина е много сполучлив и смятам, че мога да го подкрепя почти изцяло. Но, господин председател, мисля, че нещата могат да бъдат формулирани малко по-ясно, в малко по-прав текст. Ето, давам ви примери. Госпожа Копа казва, че двустранните въпроси и проблеми не бива да бъдат пречка за процеса на присъединяване. Какво означава това, господин председател? Означава ли, че просто трябва да приемем съществуването на двустранни конфликти? Или да посъветваме, така да се каже, държавите да се разберат пред Международния съд? Още нещо, което не разбирам напълно. Това е шеста точка. Може би там става въпрос за капацитета за приемане, но мисля, че нещата трябва да бъдат изразени малко по-ясно, да няма двусмислици. Що се отнася до правосъдието и правата на човека, беше казано, че те трябва да бъдат приоритет. Но опитът ни учи, че първо трябва да преговаряме за правосъдието и правата на човек. Това да е първата точка в преговорите и това трябва да бъде подчертано в доклада. Сега социалните аспекти, тях госпожа Копа ги подчертава достатъчно, но все пак за мен се поражда следният въпрос. Можем ли да разработим социални критерии, редица социални критерии? А, сега съществуващите критерии а, дават възможност. Според мен сега съществуващите критерии са напълно достатъчни. Другото, което е необходимо, е препоръката на бюджетната комисия, защото тя би трябвало да каже дали дадена страна кандидатка трябва да получи, да кажем, повече помощ, за да спазва по-добра бюджетна дисциплина. Мисля, че е, тази роля на бюджетната комисия трябва да се включи в доклада. Още нещо проверките и оценките на държави членки, на вече станали държави членки. Мисля, че и за тях трябва да има критерии. Това беше накратко. Благодаря сега госпожа Корнелсен. Um, Много ми беше интересно да изслушам изказването на господин Нилсен. Споделям тревогата му от отсъствието на социални аспекти в процес на разширяване. Аз бях докладчик по становище в ИПА 2. Това са въпросите, които се опитах да повдигна там. Им трябва да засилим социалното партньорство и социалния диалог. Социалните партньори имат законодателно определена роля – и ако искаме присъединяващи се страни да участват пълноценно, ние трябва да им обърнем много повече внимание. Трябва да засилим изпълнението на социалното законодателство. Е, това законодателство е, е съществува, но не се изпълнява. Например, има много е, недекларирани работници. Много често инспекцията по труда не функционира както трябва. Това са все неща, които ни обягват в процеса на разширяването. Е, много е жалко, че по големите политически въпроси отнемат по-голямата част от вниманието ни. А, им, а въпросите, които имат решаващо значение за ежедневието и за качеството на живота им, остават в страни. Радвам се, че госпожа Копа обръща внимание на този факт. Въпросите на изборите, въпросите свързани с изборите, отнемат твърде голяма част от вниманието. А освен това, предизборните съображения като че ли а, пречат а, да се обръща достатъчно внимание на необходимите реформи. Също така и двустранните въпроси, те трябва да се решават, но играят твърде голяма роля в процес на разширяване. И трябва да намерим начин да така че тези проблеми да се решават на друга основа, така че да не тровят пред присъединителния процес. Госпожа Коп повдига много от тези въпроси. Аз ще внеса някои изменения, свързани с социалното измерение и съм сигурна, че окончателният резултат ще бъде много добър. Само едно нещо искам да кажа. Всички сме свидетели на това противоречие между позицията на парламента, именно, че двустранните въпроси не са пречка за разширяването и реалния живот. Намерението ми бе да намеря формулировка, която да съчетае действителността с волята на парламента. Сиреч тези въпроси трябва да бъдат разширявани под различна форма, да има идеи дали това ще стане чрез Международния съд, участие на Европейския съюз, но въпросът е да бъдат третирани на най-ранен етап, за да не отровят целия процес, а не да оставяме тези проблеми да се влачат защото истината е, че в съвета такива въпроси могат да бъдат използвани. Каквато и да е позицията на правителството, не би било добре а, да се заема напълно противоречива позиция. Затова нека да се справим с въпросите, когато е уместно. Благодаря. Госпожа Граб да се спра на въпроса на госпожа Копа за жалонирането. Както вие казахте вече, двустранните въпроси могат да бъдат повдигнати в съвета по всяко време и въвеждането на такива измерители и показатели може да не е свързано с условията от Копенхаген, а по линия на двустранни спорове. Аз се притеснявам от този вид въвеждане на а, измерители – комисията на практика прилага такива имплицитни а, измерители за страни кандидати. Не, страните, които се присъединиха 2004-2007. Това е друг етап от разширяването. Хубаво е да има различни етапи по пътя към разширяването, защото, например, за Балканите и Турция остава един доста дълъг път и така ние ги насърчаваме, като отчитаме постигнатия напредък и е много важно да използваме и лостовия ефект, за да подпомогнем реформите, като премираме постигнато, като им показваме къде не са направили достатъчно в областта на реформата на съдебната система, например. Права сте да има отделни етапи, да се въвеждат а, такива окръжителни мерки на различните етапи и да има по-изрично очертани етапи с определени стандарти. А въвеждането на измерители означава да се въведе нещо много конкретно. Когато това бъде направено, съвета ще има доста силна роля и това ме притеснява, защото ще допълним двустранните проблеми в цялата процедура. Ако става дума за стандарти, да, предпочитам думата стандарти да се използва относно относно реформата и ангажиментите, които са поели държавите. Те трябва да изпълнят определен стартар, преди да преминат към следващия етап и комисията това го прави. Може би трябва просто по-изрично ясно да бъде посочено. А, отварянето, затварянето на главите също предполага доста такива двустранни въпроси, а въвеждането на конкретен показател е твърде прецизирано а не основано на някаква поетапност или а, количествен измерител. И сега минавам на въпроса за основните права. А, в областта на Балканите, Турция, темата е изключително а, важна. Колкото колкото повече затруднения възникват държавите членки, толкова по-неуверени сме по прилагането на хартата за основните права. И толкова по-трудно ще е за страните кандидатки да изпълняват изискванията. Да, европейските стандарти изискват да има свободни средства за информация, съдиите да бъдат независими. И още по-важно е а, да има свобода на словото, много важно е да въведем ред в собствения си дом, както по отношение на стандартите в държавите членки, които госпожа Копа е включила. И на второ място, това е важно не само за парламентарния дебат, а относно стандартите, които очакваме да бъдат е, изповядване чрез прилагането на хартата за основните свободи. В момента всички сме под влиянието на кризата в Европа и в момента, в който тя от шуми, ще трябва да се поработи повече по този въпрос по отношение доверието на страните, които кандидатстват за членство. Благодаря за подкрепата и коментарите. Благодаря ви за коментарите за гражданското общество и социалните партньори. Много се радвам, че госпожа а, Копа повдигна този въпрос. Аз не се спрях на дейностите ни в тази област, а, за да спестя време. Мисля, че това са. А, това е аспект който е задължителен. Мисля, че ние имаме добра представа за това как стоят нещата с гражданското общество и социалните партньори. Има това, на което сме свидетели, е слабостта на синдикатите. Всичко зависи от традициите и историята, разбира се. Ние успяхме да видим къде са проблемите и да окажем подкрепа. Независимо от това, разширяването от 2004-2007 година премина добре. Заедно с това аз смятам, че ние трябва да продължим с разширяването при положение, че страните изпълнят критериите. Мисля, че проекто доклада е изключително навременен. Благодаря, господин председател. Благодаря и аз, каза председателят. Срокът за внасяне на изменения е 6 юни, 12 часа. И госпожа Копа ще има възможност да преговаря с вносителите на изменения. Благодаря много, госпожо Грабе, господин Нилсън. Мисля, че тази е, дискусия бях, беше много полезна и вашите становища и мнения бяха много ценни. Is it ending at 12.30?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 dann habe ich zu liefern, ist die establishment common rules and procedures for Докладчиците по инструментите са готови да ги разглеждат като пакет, за да се постигне прозрачност. Само пакетното решение ще даде възможност на Европейският парламент да работи по последователен начин и, първо, и съветът и комисията а, да не е, изваждат една или друга страна. Докладчите се проведаха няколко срещи и взеха решение за календар и за график. Внесените изменения отразяват целите на всички докладчици и са свързани с измененията към конкретните инструменти. Измененията могат да бъдат обединени около няколко теми. Докладчите решиха да приемат хоризонтален подход. Първо, делегираните актове. По време на последната помирителна комисия Комисията по ангажимент да предложи разширено прилагане на актовете за делегация за периода 2014 и 2020 година. Очевидно това не е така и предложените делегирани актове не зачитат ролята на парламента като съзаконодател. парламентът не иска да се занимава с микроуправление. Необходимо е да се спазят да се запазят възможности, предпазните механизми. Ето защо предлагаме стратегическите програмни документи, които определят целите, приоритетите, очакваните резултати и сумите би трябвало да се приемат като делегирани актове името и типа на документа може да, е, да са различни в съответствие с инструмента. Що се отнася до изпълнителните актове, предложенията за годишните планове трябва да се приемат в съответствие с процедурата за разглеждане. Други мерки се приемат в съответствие с консултативната процедура, в съответствие с регламент 189-2011 година. Там са изложени условията за консултативната процедура и процедурата по разглеждане. По-нататък взаимното допълване между инструментите. Трябва да се види кой е най ефективен начин за използване на ресурсите и следователно трябва да се да има допълване между различните инструменти. Трето, необходимо е да се направи оценка на въздействието на всички външни дейности на Съюза. Въздействие, е, въздействието на външните дейности трябва да се наблюдават и оценяват възоснова на ясни, прозрачни критерии и измерители, приспособени към спецификата на всеки инструмент. Четвърто, гражданите в страните бенефициенти Европейския съюз трябва да са наясно с характера на програмите на Европейския съюз трети страни. Ето защо е необходима целенасочена информационна кампания и трябва да се спаз, да дефинират и спазват е, най-важните елементи на прозрачността. Пето. Винаги, когато е възможно, позициите на организациите на гражданското общество трябва да се взимат предвид по прозрачен начин. Шесто, когато бъде предоставена подкрепа тя трябва да бъде предмет на ясни измерими цели, критерии за изпълнение, прозрачност, надежден, възможности за надежден одит. Седмо, това участие предполага институциите да, и да спазват принципите на Европейския съюз. Осем парламента смята, че трябва да се включи крайна дата така че до края на 2014-2020 година регламента да може да се усъвършенства с оглед на възникналите потребности. Аз мисля, че не, мож, не мога да не съм благодарен, че свършихме тази работа в, в взаимодействие с всички докладчици, докладчици в сянка и автори на становище. Мисля, че сме близко до съгласие и се надявам, че вие ще дадете своето съгласие. Сега ще дам думата на господин Берман. Той е докладчик по доклада по правило 50. Мисля, че е много важно да работим в тясно взаимодействие между комисиите АФЕТ и ДВ. Разполагаме с текста, но разбира се, по време на преговорите би трябвало а, да се стремим към, по, а, към ясна категорична позиция. Господин Берман има думата. Благодаря, председателю. Вече излязохте със своята романтична декларация за сътрудничеството между Деве и АФЕТ. Няма да повтарям емоцията. Не знам дали човек може винаги да бъде поетно, както и да е. аз съм докладчик е, за инициативата за директната комуникация и съм докладчик по становището на нивото на сътрудниците бяха проведени няколко заседания относно това как разпоредбите, които са включени да бъдат уредени. Срещите бяха градивни, положителни, имахме общи виждания, общи изменения. Работата ми е приключила. Ще бъде обсъдена на следващото заседание на 4 юни, заседание на 9, на 18 и 19 ще се гласува в тази комисия. Междувременно получихме проекто доклада на господин Брок и а, предложенията на пръв поглед а, има общи тези и в моето становище са заложени същите тези, като формулировките са почти идентични. Най-общо казано, по-конкретните изменения, които предлагам, целят въвеждане на следните изменения в предложението на комисията. Всъщност имам 6 точки – на първо място да има ясно разделение между решенията, свързани с програмирането и изпълнението. Елмар Брок вече разясни как стои това, няма да го повтарям с Елмар Брок всъщност сме внесли изменения за такова разделяне между програмирането и изпълнението в съзвучие с председателския съвет и установените там елементи, които би следвало да наблюдаваме като цели, избор на приоритети, очаквани резултати и указателни финансови показатели. На второ място има поредица от изменения – само за действия, които се финансират по линия на инициативата, като изискването е за допустимост. Тоест, условията, при които тези действия могат да бъдат а, допустими. Понякога това а, липсва а, в инструмента. И на трето място имаше трета поредица от изменения за укрепване възможностите за оценка на резултатите, така както Елмар Брок разясни в е, увода си. Необходимо е комисията да има задължение да докладва за постигнатите резултати. На четвърто място има някои изменения, които като че ли ограничават правото на избор на комисията. Комисията предлага доста широк мандат за себе си, аз разбирам, че трябва да има гъвкавост и възможност комисията да реагира на промяната в обстоятелствата в този 7 годишен период от 2014 до 2020, но необходимо да има баланс между тази гъвкавост и от друга страна на парламентарния преглед и необходимостта все пак да се въведе някаква предсказуемост. И на пето място има друга поредица от изменения, свързани с обществените поръчки и помощта. Това са противоречиви предложения, съдържащите се в това, което предлага комисията. Развиващите се страни, които са членки на групата на Г20, не могат да имат достъп а, до търгове, организирани по линия на инициативата, също така инструмента за партньорство и добросъседство. И а, съвета на службата тук е, че това противоречи на насоките за отпускане на помощи. Едно разграничение между членки на Г20 и не членки предполага изключване на някои от страните от а, а, такива търгове и това е неприемливо, тъй като то а, нарушава поетия от Европейския съюз ангажимент. А, помощите, разбира се, ще бъдат. А, обвързани с условия в най-висока степен. И на последно място по общите регламенти една от основните ми грижи бе да се съхрани в това проекто законодателство, нещо, което бе договорено преди 6 години, когато договаряхме финансовата рамка, която в момента се изпълнява. Знаете, че инициативите са доста сложни инструменти, и в момента ние обсъждаме всеки отделен инструмент. Бяха постигнати споразумения по тях преди 6 години. Като че ли комисията сега представя предложения, които ви доизменят тези споразумения, нещо, което според мен е неприемливо. Пример. Първо, таваните за улекотяване на процедурата. Става дума за финансови тавани за прилагане на стандартите за помощта за развитие. 30 милиона евро са много пари, които не могат лесно да бъдат изразходвани по един проект за изпълнение на определена политика. Олекотяването на процедурата изключва възможността за контрол страна на парламента. Прага е 10 милиона евро в момента. Предлагам така и да остане. И на второ място участието на парламента и на одитните институции в процеса тяхното участие трябва да бъде съхранено, що се отнася до освояването на бюджета. Не бива да изчезва от новия регламент. И има едно друго предложение за Европейската инвестиционна банка. Тя трябва да продължава да участва в е, комитета по управление, комитета от експерти от държавите членки, които всъщност одобряват е, правилата за прилагане и прилагащите нормативни актове. Ето това е всичко, господин председател, Благодаря. Благодаря ви, каза председателя. Господин Вигенин докладчик по предприсъединителния инструмент от името на господин Пашко, който е докладчик в Сянка. Аз ще говоря за инструмента за предприсъединяване след обяд. Надявам се, че достатъчната сянка е достатъчно голяма, за да покрие вашата. Сега по този инструмент за общият изпълнителен регламент искам да ви благодаря от името на господин Пашка за сътрудничеството с докладчите Щянка в различните групи и за факта, че повечето важни въпроси за, за групата на стилистите бяха отчетени в предложените изменения. По-конкретно за участието на гражданското общество. Стратегическите програмни документи са делегирани актове, така че парламентът участва пълноценно като съзаконодателство и се отчита значението на, на регионалните и местни власти и организациите на гражданското общество. Също така включването на разпоредба, чиято цел е да повиши видимостта на подкрепата. Има няколко допълнителни въпроса, които с групата на социалистите би искала да добави в процеса на внасяне на изменения. Първо, местните власти, а именно те би трябвало да участват по-активно за силен капацитет на местната и регионална помощ, така че те те да е, извличат ползата от помощта. Това може да бъде включено като приоритет в правилата. То би съответствало и, на целта за е, партньорство с обществото, не само с държавата. Второ, господин Пашко смята, че някои изменения на докладчика за бюджетната подкрепа номер 18 и номер 20 излизат извън рамките на предложеното от комисията и могат да доведат до засилване на бюрокрацията и трето може да се помисли за разпоредби, които осигуряват взаимно допълване на инструментите. И накрая, по отношение на организацията на гражданското общество, можем да включим принципа на партньорство на всички етапи на програмирането. Това би консолидирало подкрепата за обществото, така че да се изгради по-значително партньорство на място и страните партньори да, да водят по диалог, който включва всички страни. Искам да благодаря от името на господин Пашко за подходът, който включваше привличане на всички участници. Като докладчик по инструмента за предприсъединителна помощ искам да кажа, че идеята за пакетния подход и координиране между различните е, инструменти, е, за момента е, се оказва полезен. В момента координираме, координираме всички изменения и в този процес се надяваме да решенията по различните инструменти да не бъдат противоречиви. Госпожа Брантнер има думата. Благодаря. Аз също искам да направя някои коментари, въпреки че повечето неща вие ги споменахте. Първо, 30 милиона ни се струва твърде висок таван. До сега в инструмента за стабилност, например, ставаше въпрос за 20 милиона. Смятам, че 20 милиона би трябвало да бъде максимума. 30 наистина са прекалено много. Освен това бих предложила във връзка с предотвратяването на конфликти да се извършва анализ на конфликта, който да бъде част от всички инструменти, за да могат съответните страни да имат предвид това и своевременно да включват факторите, които могат да доведат до евентуален конфликт в своето планиране, за да не се налага да реагират в краткосрочен план. Освен това, по точка 6 там се предвижда да се финансира да се финансират и програми за внос от други фондове, според мен не е редно и това трябва да се заличи. И още нещо, оценката, въпросът за индикаторите, бих искала някой да ми поясни точно как ще работят те. И на последно място в член 17 се казва кога е началото на действието на този регламент. Не се посочва дата на изтичане. Мисля, че трябва да обвържем с другите регламенти и да кажем, че е, е валидна, валиден до 2020 е, година. Председателят, благодаря. Сега господин Качин има думата който представлява господин Ламсторф. Благодаря на докладчика за отлично свършената работа и най-вече за усилията по съгласуване на хоризонталните въпроси на всички финансови инструменти и разработването на обща позиция за преговори по няколко споделени теми. Ние в АЛДИ подкрепяме общия подход и сме съгласни, че той ще укрепи позицията ни при преговорите. Групата на АЛДИ е съгласна, че парламентът трябва да настоява за стратегически програмен документ, който да бъде прият чрез делегиран акт. Е, Що се отнася до годишните програми за действие и другите мерки, които са прилагащи актови, е, е важно да не се навлиза в микроуправление, докато се поддържа политическото влияние. Има някои конкретни въпроси за които господин Ламсдорф отговаря и те ще бъдат уредени отделно, но бих искал съвсем накратко да спомена само три, които се нуждаят от допълнително обмислене на хоризонтално равнище. Първото е свързано с видимостта и комуникацията. Едно общо правило може да създаде проблеми, както, например, е в е, случая с а, гласуването, когато трябва да се спази а, тайната. Второто е свързано с измерването на а, въздействието. Понякога се работи с отделни лица и този вид оценки могат да се окажат труднодостижими. Трябва да помислим малко по-подробно за въвеждане на измерими показатели предварително, което ще а, рече, че те трябва да бъдат а, въведени на пълен етап. Освен това, трябва да се вгледаме по-внимателно в това дали сме съгласни с формулировките, особено че днес след обеда ще бъде внесена яснота, когато господин Вигенин а, представи доклада, може парламента да бъде изместен на по-задна линия, ако политическите нагласи в Европа останат такива, ние трябва да понесем своята отговорност, да сме видими и да а, вземаме пряко участие в процеса на определене на решенията. Herr Preda, das Wort.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 Ясно е, че инструментите за външна дейност трябва да съответстват на ценностите на Съюза и различните становища, прияти от парламента. Ето защо моето становище е, че ценностите на потенциалните бенефициенти трябва да отговарят на тези очаквания. Аз мисля, че капацитета на потенциалните бенефициенти да управляват средствата по, експе... по ефективен и прозрачен начин следва да се взима предвид. Заедно с това, гражданск... организациите на гражданското общество трябва да участват в процеса на изпълнение и приложение на инструментите и при разработването на правилата. Тези организации трябва да играят роля в проекти, финансирани от Съюза. Комисията има думата. Благодаря и добро утро. Европейската комисия отбелязва коментарите, направени от различните докладчици. Основният елемент на дискусиите ще бъде въпроса за делегираните актове и програмните документи. Също така се, с радост ще участваме в, в дискусии по въпроси, свързани с видимостта, участието на гражданското общество и местните е, субекти. Разговорите с съвета навлязаха в друго русло, след като беше внесено предложението от страна на комисията за първи път. Благодаря. Не ми стана ясна позицията на комисията. Може би, защото изказването беше толкова кратко и ясно. Добре, благодаря. Ще продължим своята работа. Убеден съм, че нещата ще вървят добре. Може би следващия път комисията ще ни даде по-обстоен отговор. Винаги съм разбирал, че Европейския парламент се опитва да помогне на комисията и на другите институции, но апаратът на комисията никога не разбира това. И това е един от основните проблеми и не само по този въпрос. Може би ще дойде време, когато ще се присъединим към други сили. ако комисията ако действията на комисията не са в духа на общността. И благодаря. В крайния срок за внасяне изменения 14 е юни 12 часа на обяд. Сега стигаме до следващата точка в дневния ред. Създаването на инструмент за стабилност. Давам думата на госпожа Брантнер. Благодаря. Ние обсъждаме инструмента за стабилност отдавна, така че не искам да повтарям неща, които вече са казани. Искам да ви напомня за едно много успешно изслушване, което проведахме и там чухме участието на онези, които работят а, с инструмента за стабилност и го оценяват. Ще направя само няколко коментара и след това ще слушам внимателно моите колеги. Много от тях вече е, изразиха своето мнение. Ние започнахме с обсъждане на хоризонталните въпроси няма да ги обяснявам сега. Всичко свързано с делегираните актове. Няма да го споменавам сега, но тези въпроси са отразени във внесените изменения. Първо по въпроса на наименованието, както казах, Стабилността представлява проблем за страни като Турция или Мексико, които не искат да бъдат свързвани с идеята за нестабилност. Стабилността сама по себе си е свързана с, бившата, с предишната ни политика, когато поставяхме стабилността на по-предно място от демокрацията. Ето защо може би е по-добре да говорим за превенция и реагиране. Ако имате по-добро предложение, съм готова да го мисля. Не, че толкова държа на това заглавие, но смятам, че заглавието трябва да отразява в по-голяма степен съдържанието. Що се отнася до обхвата, аз се опитвам да съчетая гъвкаво с стратегически насоки за инструмента. И господин Берман говори по този въпрос и той каза, че не е лесно да се намери този баланс между гъвкавост и стратегия във външната политика. Опитах се да огранича обхвата на инструмента до това, което никой друг инструмент не може да постигне. Беше споменато и едно предложение за включване на е, природни бедствия, промишлени аварии. За мен природните бедствия са предмет на хуманитарната помощ да, виждам, че те са част от хуманитар... че хуманитарната криза може да стигне до а, криза на сигурността и да заплаши мира и стабилността. Е, така че съм съгласна, но аз бих ограничила нещата до е, риско, рискове и заплахи за сигурността, проистичащи от е, катастрофите. По този начин дефинираме по-ясно понятието. Следващата точка е свързана с правата на човека и мерките за борба срещу тероризма в миналото комисаря Фереро Валднер подписа е, мерки и след това комисарията Аштан продължи този подход. Мисля, че следва да изградим насоки и институционални механизми за спазване на тези ангажименти. Форен офис на Обединеното кралство е прияло а, свои насоки, които аз намирам за много интересни. Аз смятам, че трябва да, бъде, да бъдат разработени подобни насоки. И това виждано отразено в член 18. Ще се радвам, ако Европейския съюз направи това, което са направили някои държави членки можем да приемем просто насоките на държавите членки. По-нататък, през 2009 е, година Европейския съюз прие концепция за посредничество и диалог. Документът е добър. Има, разбира се, и една дребна забележка, която едва ли би причинила сериозност. И сега за е, леките е, оръжия. Мисля, че Европейския съюз може да финансира събирането и унищожението на тези оръжия. Е, е, съветът обаче смята, че това излиза извън рамките на общностия метод. Аз мисля, че това е едно от най-полезните неща, които можем да направим, именно да съберем и унищожим оръжията. Освен това, разбира се, тази дейност струва скъпо. По-нататък е един въпрос, който до някъде е свързан с хоризонталните въпроси и организациите на гражданското общество – повдигам един въпрос, в който смятам, че ролята трябва да се засили, особено в оценката е, в последствие на предприятите мерки в, е, по мерките за стабилност. Що се отнася до предвидените финансови средства, възникват два въпроса. Аз преди малко казах, е, че смятам, те трябва да бъдат намалени до 20 милиона. Това беше и сумата по предишния регламент. И така от 30 на 20. По-нататък на отложните мерки. Смятам, че тавана трябва да се повиши от 65 на 70 ако запазим а, природните бедствия в широк смисъл в обхвата на документа. Сега за процента по член 4 и 5 това не беше отразено в предишния регламент, но отразено в сегашния текст. А що се отнася до измененията от Комисията по развитие, аз съм ги взела в голяма степен предвид. Благодаря. Благодаря, господин председател. С госпожа Бранднер работихме съвместно и сме съгласни с това, което тя предлага, с изключение единствено на последното, което подчерта предложение за изменение 49 за изменение на член 13 на проекто резолюцията. За какво става въпрос? За изменение на процента за мерки по член 3, т.е. за завишаване на този процент. А всъщност си е задача на комисията да изчисли какви средства са и необходими, за да се изпълни конкретната мярка. Повишаването по мерките по членове 4 е, и 5 до 50% е много голямо, тъй че трябва предварително да се обсъди с комисията. Ако средствата не бяха ограничени, това нямаше да е проблемно, тъй като в момента средствата са ограничени, просто ми се струва, че не бива да удвояваме средствата по мерките по член 4, примерно, защото от това ще пострадат, ще бъдат ощетени мерки по член 5, да речем. Тъй, че някои мерки по инструмента за стабилност ще останат без финансиране. Например, срещу пиратството в областта на интелектуалната собственост. Ако не финансираме такава мярка по член 5 а, или за пиратството въобще, смятаме, че регламентът изобщо създава ново измерение на стабилността, изграждане, въдворяване на мир, изграждане на институции, въобще редица мерки. Тъй, че нека обмислим още веднъж а, повишаването между 5 и 15% на мерките по член 4. Защото не е реално трябва да се намери някакъв по-умерен процент, примерно между 4 и 7. Защото в противен случай им тъкмо най-абстрактната част от регламента ще получи по-сериозно финансиране. Трябва да обсъдим тези неща още с комисията, защото тук става въпрос за крайно политическа концепция. Стабилност. Стабилността обхваща най-различни нюанси, тъй че трябва много сериозно да обсъдим за какви мерки се заделят средства, се предвиждат средства. Защото не става въпрос за това да увеличим средствата по дадени мерки, колкото и да са важните, и с това да отнемем изцяло финансирането на други мерки. Благодаря, господин Бреда. Mulțumesc mult, domnule președinte. <clears throat> Vreau mai întâi de toate să o felicit pe doamna Brandner pentru... Господин председателю, поздравявам госпожа Брантнер за приноса ѝ. Нейният инструмент за стабилност има по-ясни цели, отколкото в миналото. Тя по-скоро има предвид един инструмент, посветен на сигурността. И преодоляване на или загърбване на социалните и економическите цели. Търси се баланс между упростяването, гъвкавостта, и създаването на връзки между този инструмент и другите инструменти, целящи външни действия. Като докладчик на Комисията по развитие, смятам, че социалното и економическото измерение следва да остане в инструмента за стабилност, тъй като е важно. Свързано е с намирането на решение и преодоляването на кризи. Това е един успешен механизъм, когато е необходимо да се реагира на природни бедствия. Бе направено изслушване преди няколко седмици и специалистите съвършено ясно посочиха, че инструмента за стабилност е инструмент в извънредна ситуация и съответно гъвкавостта е изключително важна при прилагането му независимо от това дали ще има финансиране от други инструменти, е, инструмента за стабилност е призован да реагира в при възникване на извънредна ситуация. Инструментът за стабилност би могъл да бъде и канал за изпълнение на политиката на Европейския съюз в областта на развитието. Много от бенефициерите на такива средства биха използвали такъв един инструмент. Господин Вилалон. Yes, thank you very much, Mr. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да благодаря на докладчика за съществената работа, която е свършена и отразена в доклада. Има много въпроси, които бих искал да повдигна, но ще се огранича до един, до едно изменение – е свързано и с комисията и с службата за външна дейност. Става дума за изменение номер 49 за финансовото разпределене на средствата. Ние смятаме, че това изменение ще създаде голямо голям дисбаланс е, по отношение на разпределените за изпълнение е, средства и постигане на устойчивост сегашния регламент, нека ви припомня, а, имаме 73% от средствата, които са предвидени за реагиране на кризи, 5% за готовността, за регионалните заплахи, 22%. Предложеното изменение ще повиши средствата за подготовка по член 4 от 5 на 15%, което в реално измерение означава 100% увеличение. Смятаме, че това е едно астрономическо увеличение, което ще доведе до несъразмерно разпределяне на средствата по други компоненти и ще създаде проблеми по освояването и ефективното използване на средствата. Такава огромна сума според нас не е необходима за постигане на заложените цели. И успоредно с това и следствие на него изменението ще ограничи средствата по член 5 Както знаете, чрез него се решават глобалните проблеми от 20 няколко процента само на 10%, което е едно 50% съкръщение. И привличам вниманието на факта, че това ограничаване на средства за глобалните заплахи а, ще означава пълно несъответствие между целите и предвидените средства. И а, се предвижда а, по член 5 да се навлезе в нови области. Това е плана на а, комисията. По член 49 ще се нуждаем от 3 до 5 пъти повече средства от наличните в момента по действащия регламент. Оперативно погледнато, ние, като тук имам предвид и комисията, няма да сме в състояние да гарантираме а, значително влияние по реагирането на глобалните заплахи, което включва трафик на оръжие, тероризъм, а, пиратство, трафик на наркотици, само да спомена някои от заплахите. Освен това, Европейският съюз няма да е в състояние да разработва комплексен подход и използване на един от инструментите за външна дейност, като а, за директната комуникация или някои други. Искаме да приканим АФЕТ и другите комисии да преосмислят 49-то изменение още веднъж. Много благодаря, господин Дол от комисията. Благодаря, председателю. Първо, искам да подкрепя казаното от колегата от службата за външни действия, особено, що се отнася до разпределянето на средства по новите членове, четвърти и пети. Увеличението от 15% по член 4, изграждането на капацитет за а, миро поддържащи мисии, би било твърде полезно поради ограничения капацитет за освояване на средства. А в областите в обхвата на член 5 вече бе доказано през изминалите години, че а, е, тези средства могат да бъдат освоени и не бива да ограничаваме разпределените средства. А, е, така че бихме а, призовали текста на комисията да не бъде променен. Поне 65% да бъдат предвидени за реагиране при кризи по член 3. Това ще осигури гъвкавостта, необходима за реагиране предвид разпределените средства по четвърти и пети член. Още няколко неща искам да кажа. 25-то изменение. По него комисията предлага да има второ удължаване на срока с 6 месеца. Това да бъде една втора възможност, която може да бъде използвана, когато се налага временно преустановяване на действията поради политически събития на място – и това ще позволи възстановяване на действията на по-късен етап, без това да влече след себе си допълнителни разходи. 28 изменение. Комисията тук предлага въвеждане на възможност за приемане на показатели или измерители без допълнителни консултации при извънредни ситуации – и след което се връщаме към обичайна мярка за оказване на помощ. Ако заместник председателя, върховния представител е в Сирия или някъде другаде, то предварително може да се договорят позициите, преди да бъде сформирана контактна група. И ако крайна сметка бъдат отправени препоръки за финансиране на посредник, то тогава върховният представител може да говори от името на Европейския съюз и да се ангажира с предоставянето на определени средства без допълнителни консултации. Ние смятаме, че при такива извънредни обстоятелства едва ли ще възникнат рискове от несъгласие с това предложение и бихме искали да има такава допълнителна разпоредба. Освен това, има и затруднения на 8 май. Чухме за тях по време на изслушването. Става дума за а, възможността да се реагира след възникване на природни бедствия. Може да се наложи да бъде извършени изв... възстановителни работи и тогава би било полезно да се използват такива средства за стабилността. Това не са политически действия или свързани с сигурността, но те биха подпомогнали а, повишаване степента на, на сигурност. Няма да навлизам повече в подробности. 52, 53. има някои формулировки, които не можем да приемем. Искаме да бъдат обмислени. Регламентът ясно посочва, че този инструмент се използва в крайен случай. Има други хумани... географски инструменти, такива за хуманитарна помощ. И ако не могат те да бъдат използвани, това е инструмента, който може да бъде използван и той не предполага някакви особени рискове. Благодаря, господин председател. Искам да се извиня на докладващата, но моя доклад се обсъждаше и в комисията АВКО, затова трябваше да присъствам. Затова идвам чак сега, ще бъда кратък. Първо ще кажа, че съм много, имам много положително отношение към проекто доклада на колегата Бранднер. Някои неща бяха променени в положителна насока. Днес имам да добавя само някои неща. Или по-скоро ще е, внеса някои изменения като докладчик в сянка. Както казах и на предишното обсъждане, смятам, че предложението на комисията съдържа някои аспекти, които по мое мнение са по-скоро свързани с амбициозните цели на службата за външна дейност, но не отчита някои а, необходимости. Защото наистина трябва по един и логичен начин да се използват различните инструменти на Европейския съюз. Още повече, че тук става дума за целта да защитим собствените си ценности и да провеждаме външно политическа дейност. Ето давам пример. Дефиницията в членове първи и едно а е устаряла, защото там инструментът за стабилност е обвързан с възможността да се гарантира провеждане на политика на развитие и сътрудничество. Това разбира се е така, но сега се поставят по-сериозни цели на Европейската служба за външна дейност. Освен това, новата институционална и политическа рамка след близнато сил на Лисабонския договор, след създаването на службата за външни действия, трябва да се използва. А това не е отразено в предложението на комисията в достатъчна степен. Що се отнася конкретно до разпределението на средствата, съгласен съм че минималният прак по член 3 трябва да се повиши, защото в крайна сметка това, това е същността на инструмента за стабилност, тъй че са прави онези колеги, които казват, че минималният прак по членове 4 и 5 не трябва да бъде изрично определен. Не трябва да има разпределение между мерките по двата члена. Може би тук можем да съчетаем подхода на докладващата с подхода на комисията. Има и някои други по-дребни бележки, които бих могъл да направя, но общо взето, повтарям, има много положително отношение към доклада на колегата. Разбира се, че възниква и въпросът за управлението. и по-скоро подходът към приложенията. Има някои юридически тънкости, тъй че съм съгласен с нашия председател, господин Брок, който каза, че е необходимо да се прилага подход в съответствие с договорите, т.е. да бъде делегиран акт. защото в противен случай а, няма да участваме в вземането на решението. Колегата Фейлър. Благодаря. A... Мисля, че докладът ще ни обедини. И аз ценя работата на колегата Брантнер, защото инструментът за стабилност е един от най-важните инструменти, с който Европейския съюз оказва помощ в кризисни ситуации. Също така аз бих подчертал необходимостта да се привлече по-активно Европейския парламент в процеса да бъде информиран, да дава своето становище и да се отчитат приятите и бъдещи резолюции на парламента. Становището да се призовава за сътрудничество между комисията и службата за външна дейност следва да се приветства. Аз се надявам, че ще има сътрудничество между различните служби и на практика се оказва, че е необходимо това да бъде включено в изрични разпоредби. В изменение 51, 63, 65 се споменава е, се споменаваше общественото здраве, което сега е заличено. Заедно с това епидемиите в засегнати от кризи райони имат най- транснационално значение, така че общественото здраве е много важно съображение в ситуации на кризи. Също така разпространението на фалшиви лекарства е сериозна опасност. В анекс 2, параграф 1, 1.d, позоваването на ситуации преживели бедствие е премахнато. Аз смятам, че това трябва да се запази. Благодаря за вниманието. Благодаря и аз, каза председателят. Госпожа Брантнер, за много кратък отговор. С ваше позволение ще отговоря на казаното от колегите благодаря на всички за коментарите. Мисля, че сътрудничеството беше много полезно и конструктивно. По разпределението, увеличението от 65 до 70 е все пак по, под предишното равнище от 73, т.е. по-малко от това, с което сега разполагаме по спешни мерки. Но хубавото на инструмента за стабилност, както каза господин Гуалтиери, е неговата гъвкавост. Мисля, че намаляването от 73 до 70 е доста сериозно и аз бих предпочел а, стойността от 70. Още повече, че говорим и за бедствия така че не съм сигурна как се съчетава намаляването от една страна и увеличението на друго. По член по отношение на превенциите за кризи, се, там се казва, че целта е да се подготвим за кризи и за превенция мисля, че е най-добре да използваме средствата за превенция на кризи и за подготовка. И в период на криза не е много разумно да изразходваме средствата за последиците. Така че в бъдеще трябва да изразходваме повече средства за превенция. И от стратегическа гледна точка ние трябва да помислим къде да, нас, е, да насочим средствата. Когато имаме достатъчно пари, няма проблем, но когато средствата са ограничени, трябва да се попитаме за какво ще ги използваме. Аз мисля, че превенцията е най-важното. Това е моята стратегическа позиция. Готова съм да водя разисквания с вас, но всяко евро изразходвано за превенцията всъщност излиза по-ефтино от последващите действия. Виждаме какво става в Афганистан, Ирак, където разходите са огромни. Така че от бюджетна гледна точка такъв един подход според мен е разумен. Що се отнася дългосрочните е, заплахи, очевидно, че трябва да има съкрещения, но смятам, че е, трябва да отчитаме огромния брой заплахи. Някой, за някои от тях е, би било разумно като приемем съответен инструмент. Господин Преда каза, че инструмента за стабилност трябва да се използва и за политика за развитие. Съжалявам, аз не смятам, че този инструмент трябва да дублира инструментите за развитие. Разполагаме с ограничени средства и трябва да ги изразходваме за дейности, за които не са предвидени други инструменти. Що се отнася до възстановяването, мога да ви прочета съответната разпоредба. Там се говори за рехабилитация и възстановяване на основна инфраструктура, жилищна политика, както и най-важните производствени възможности и други мерки за възстановяване на економически дейности, създаване на работни места и минимални условия за устойчиво социално развитие. Съжалявам. Това не е инструмент за стабилност, това е инструмент за развитие. Ето защо искам да се премахне тази разпоредба. В инструмента за развитие е предвидена гъвкавост. Предвидена е достатъчна гъвкавост в инструментите за развитие. Не смятам, че това, за което ние е, говорим, не, не предполага изразходване на средства за е, жилища. Съжалявам, че изразявам несъгласие с е, господин Преда. И е, по отношение на казаното от комисията за второто продължение, това искане се отправи, защото няма сътрудничество между институциите различните инструменти. Сега продължаваме инструмента за стабилност, тъй като механизмът не функционира. Мисля, че ние трябва да поставим акцент върху използването на инструментите за работещи проекти. Нашата система трябва да функционира добре. И у онези е, проекти, които сме започнали, трябва да бъдат продължени от дългосрочни инструменти. Това е стратегията. В миналото не винаги е функционирала добре, но отговорът не е да кажем, че трябва да намалим средствата за превенция и реагиране при бедствия просто защото системата не функционира. Това са въпросите, които бяха повдигнати. Очаквам да видя вашите изменения за общественото здраве и фалшивите, фалшифицираните лекарства. Знаете, че е, Диджи Санко е, има правомощия в тази област. Аз не мисля, че това трябва да, този инструмент трябва да бъде използван специално за бедствия. Ние имаме инструмента ЕКО и ако има заплахи за сигурността, проистичащи от бедствия, можем да използваме, разбира се, в инструмента за развитие има предвидена гъвкавост – Системата, разбира се, не винаги функционира добре, но това не означава, че трябва да искаме средства да се използват за погрешни цели. Председателят, чувствам изкушение да ви подкрепя в, за много от изразените от вас мнения. Надявам се, че обядът няма да се възприема като период след, за, след бедствия. Срокът за внасяне на изменения е 14 юни. Надявам се, че всички са съгласни. Приятен обед!